Colleagues, we would like to now continue our meeting. Нека да продължим сега, колеги. 13-та точка. Добре. Дошла на госпожа Романа Блахутни. Посланник за специални е, поръчения за свързаност в Европейската служба на външна дейност. Ние познаваме и от предходната и дейност, но тя сега се занимава с нещо напълно различно. Нашият колега Райнхард Петикофър поде инициативата за изграждане на стратегия за свързаност на Европейския съюз. Нека да обсъдим тази тема, защото тя придобива все по-голямо значение – особено в нашата външна дейност. Напредваме с времето. Мога да ви дам 10 минути за изказване и след това ще имаме възможност за обсъждане. Отново добре дошла и заповядайте. Благодаря, удоволствие да съм тук. Свързаността е една много широка тема. Затова реших да разделя моите уводни думи на две – от първо общо да огледам темата и е, отношението и към сигурността и економиката и после вече е, конкретно стратегията за свързване на Европа и Азия и какво сме направили до тук. Винаги ми задават първо въпроса какво означава свързаност, защото тази дума означава различни неща за различни хора. Опитвам се да дам разяснение. Става дума за последователни интегрирани инвестиции в инфраструктура, включително и регулаторна такава. И всъщност самия Европейски съюз е, е плод на едни такива стратегически и последователни инвестиции в е, взаимосвързаност. Като инструмент на политиката той е много важен, защото е, свързаността не е, е неутрална спрямо ценностите. Тя е свързана и с е, принципи за опазване на околна среда, равнопоставеност на половете, е, различни нива на управление и други. Някои основни елементи за, на това понятие, първо свързано с политическата сфера – има доста изследвания. Европейския съюз се оглавява много класации. Най-висок БВП или втори най-висок, най-висок търговски обмен, инвестиционни фондове сме на второ място в света, абсолютно най-големия донор на помощи за развитие в света също. И в последния бюджетен цикъл Европейския съюз е отпуснал 414 милиарда безвъзмезна помощ и помощ за подпо... и подпомагане. В сравнено с 450 милиарда от останалите а, институции но а, в края на кращата цифрите не отразяват правилно а, политическата мощ. Време време вече ние да започнем да бъдем по-активен, по-активен участник в усилията да пре, преразгледаме или преустроим този, това равновесие. Тук се намесва и темата за економическо сближаване. Втори елемент е, е сигурността, економическа сигурност, която осигурява стратегически суверенитет. Примерно двойна употреба на мощности като пристанища, достъп до стоки, е, цялата тематика около 5G – мрежите, пък и сега това, което се случва с коронавирус и нарушаване на доставките е добър пример. Много е, е ясно, че ако не се върне положението към нормално, ще се сблъскаме с сериозен недостиг на фармацевтични продукти, например, включително антибиотици, защото генеричните лекарства се произвеждат в Индия, а те разчитат на доставки от Китай. После економи... връзката с економическия про... просперитет. Всеки 1% инвестиран от БВП в инфраструктура – е, дава за резултат 2% е, нарастване на БДВП, а в развиващите страни 7%. За Европейския съюз това означава достъпи до повече пазари А като се има предвид е, какъв е, е степента на растеж около 1,5% в Европейския съюз в сравнение с развиващите се страни 4,5%, това е важно. Въпросът е и какви са сумите, които са налични за инвестиции. Те не са достатъчно. Има нужда от е, примерно 36 милиарда инвестиции, които не могат да бъдат направени с публични средства, така че трябва да стимулираме и частни бизнес в такъв смисъл. Всички работят по въпроса за свързаността. Това е политически инструмент на века. Ние реагираме на това предизвикателство. Също така през октомври 2018 съветът прие е, стратегия за свързване на Европа и Азия. След това започнахме с изпълнението на тази стратегия през 2019. Първо се организирахме себе си. Бе създаден екип също и работна група. Координираме много дейността си с страните членки. Стратегията е, застъпва основни ключови елементи транспорт, енергия, е, цифрова свързаност и свързаност между хората. Първият елемент от тези цели е да се изгражда физическа инфраструктура, да има финансов подкрепа и да се изграждат партньорства. Два основни принципа устойчивост, финансова, економическа и така нататък и равнопоставеност, равен старт. Дискутирахме с страни, с представители на бизнеса, с представители на учните среди, за да можем и да, пази, да основаваме планирането си на съответни научни достижения. Сключихме партньорство за свързано с Япония и, и проведохме един форум за свързано в Европа през декември миналата година – който е, за наша изненада само в е, социалните медии е, ангажира с реакции 11,5 милиона души за наша изненада. Работата по изпълнението ни е, показа и къде е, са а, слабите петна, къде е потенциала на Европейския съюз и какви решения трябва да бъдат взети, за да може Европейския съюз да бъде водещ къде са слабите места или, недо... или празните места, много голяма е разпокъсаността. Много правим, но правим всичко на, мал... на парче. Институции, различни термини, съкръщения, абсолютно не може да се покаже, че това, което правим е, е, е на европейско ниво. Като проблема не е само комуникационен – а е системен проблем, защото има да се решат ред едновременно съществуващи е, моменти. Трябва, разбира се, да се работи и за повишаване на видимостта. Необходимо е да има един по-общ подход на Европейския съюз – Страните членки ще имат въздействие на глобално ниво само ако действат заедно. По-отделно няма да стане. Друг проблем е липсата на инструменти. В многогодишната финансова рамка са отделени доста пари за Европейския фонд за устойчиво развитие там е, свързаността е интегрирана в политическите подходи. Също е необходимо да има една финансова платформа, да се срещат частни обществени инвеститори. Програмата МИТ е едно, един удачен инструмент. Ако е, има институция, според мен е, цялата дейност ще бъде много по-фокусирана и последователна. И накрая трябва да има и ясно изразена политическа воля Европейския съюз да има повече геополитически изражения в своето планиране а и да се търси да прилагане на нашето разбиране за устойчивост и равнопоставеност. Много полезен политически е, инструмент, с който можем да работим с партньори на различни нива много е, се очаква от нас е, какво, и съответно какво да предложим, но това, което предлагаме, трябва да е интегрирано, целенасочено и е, достатъчно разбираемо. Би следвало да се възползваме от всички възможности, които съществуват в това отношение. Благодаря ви много за разясненията. Нека сега да дам е, думата на колеги, които искат да се изкажат. Говорихте за така способността на Европа да ражда съкръщения и то не винаги разбираеми. Аз отдавна предлагам да се сложи едно годишна забрана поне на създаването на нови съкръщения, защото някои от тях са напълно нелепи. Едно такова съкръщение е инди, чи индиси, ето ние дори не сме наясно как да го пре, е, произнасяме, мисля, че никой извън от тази зала, извън Берлемон, има представа какво означава индичи. Първо давам колегата на господин Бютикофър, който започна с тази тематика. Благодаря, благодаря и на посланник Вахутин за презентацията. Много се радвам, че застъпваме темата в нашата парламентарна комисия. За да имаме геополитически амбиции, каквито имаме, и се надявам, че комисията ги споделя, Стратегията за свързаност може да е един от няколко много-много мощни инструменти, ако ги използваме както трябва. За това трябва да се считаме така окоръжени да работим по темата, защото тя се радва на голям интерес и другаде. Да. Съединените щати, например, имат голямо желание да бъдат наши партньори, да намираме евентуални механизми за сътрудничество. Те имат мрежа Блудат и тя съвпада с целите на нашата стратегия за свързаност, както се каза тук и Япония е свър... за... подписа такова споразумение, Корея, доколкото разбирам и въобще знам, че страните от АСЕАН са готови да го направят. Та хората чукат на вратата ни и е, следва да направим а, всичко възможно да изпълним обещанията, които се съдържат в формулираната стратегия за свързаност. Разговарях с евро... финансовия министр на Индонезия и тя когато е, питаха какво мисли за китайската стратегия за развиване на инфраструктура и тя ми каза, дайте ми друга альтернатива и ще ви кажа какво мисля. Тоест, ако можем да разгърнем тази е, стратегия за свързаност, ако можем да й дадем е, и крила, и колела, така да се каже, ще имаме една огромна възможност да осъществим сътрудничество с нашите партньори, не само между тук и Източна Азия, но и в Африка, например. И има някои приоритетни въпроси, с които трябва да се заемем, ако искаме да разгънем стратегията. Един от, този, от тях е да осигурим известно финансиране. Каза се, че в контекста на многогодишната финансова рамка – ще, е, нещата ще се решат или ще спечелим, или ще загубим. Но не е въпроса само да отделим някакви пари в някакви бюджетни редове. Въпросът е да създадем сериозни инструменти, примерно фонда за гарантиране на инвестициите. Той се прилага в някои райони – но за Азия за сега не е прилаган това. Добре ще, ако може да го насочим и към азиатските страни. Също бих допуснал, че е редно да насърчаваме инвестиции в публична инфраструктура, банките, като Банката за развитие, трябва да станат активни. Абсолютно съм убеден, че независимо е, от личната и енергична работа на екипа по свързаност в момента, е необходимо да имаме много по-видима подкрепа от най-високо ниво в европейските институции. Или председателя на комисията трябва да поеме темата, или да я даде на някой от заместник-председателите да го назначи за цар на тези на тази тематика, защото това е толкова широка тема и толкова много очевидна и скрита опозиция има срещу това в нашите институции, включително и в някои от нашите генерални дирекции срещу тази геополитическа програма, че е необходимо да е, започнем с координирани усилия от най-високо ниво. В противен случай е, ще изгубиме всички възможности е, за нашите геополитически амбиции да бъдат осъществени. А и има толкова много интерес имаше на мероприятието от миналия септември. Но този интерес може моментално да, се, да изчезне, ако стане ясно, че имаме хубав план на хартия, но нищо не следва от него. Не следва да изпускаме възможността и се надявам да можем да работим заедно, за да променим. Ана Фотига, for Uh, благодаря, господин посланник, за това представене. Искам да благодаря на господин Бутикофер за инициативата му. Има множество аспекти за свързаност, които изискват особено внимание, независимо от политиката ни. Преди няколко години беше изправвано това от мен, когато се опитах да измина разстоянието от Хелзинки до София. Това ми отне цял ден, без да има закъснения в полетите. Да, беше много впечатляващо. Това е само един пример. Действително, трябва да помислим за пътищата, които ни свързват с други части на континента, както и с други континенти. Бих искала да се спра на два аспекта. Едното е връзка с Япония на юг. Искам да подчертая, че е необходимо да се гарантира свободата на корабоплаването. Това е нещо като мое хоби. На следващо място скоро ще приемем стратегия за Африка. Доколкото разбирам, комисията ще приеме тази стратегия в началото на март. В нея се акцентира върху много сфери. Трябва да имаме предвид, че Транспортната инфраструктура все още е твърде остаряла. Всъщност, тя свързва столиците на държавите с излъз на море, с Европа, без възможности за интегриране на африканския пазар, независимо от нашите желания за регионализация в африканските държави. Продължава да съществува огромна пречка за транспорта и връзките. Благодаря ви. Благодаря. Има ли други коментари от ваша страна? Изглежда, че няма. Госпожо посланник, имате думата. Благодаря ви. Господин Бутикофер, микрофонът. Sorry, sorry. Uh, you have mentioned uh, the quote, give me an alternative, and this is a sentence that we uh, hear uh, very, very often. Това е изречение, което много чуваме от е, е, много от хората, с които разговаряме в развиващите се страни. Аз имах сродна дискусия и в е, Централна Азия, тъй като тази стратегия обхваща цялото пространство от Европа до Азия, включително Западните Балкани, източното съседство, Централна Азия и самата Азия. Изключително важно за нас е да създадем альтернативна оферта, която да е не само финансово стабилна, но е разбираема и целенасочена. Когато говорим за свърност, трябва да мислим за мащаб. Как да се постигнат значителни проблеми, промени. Това може да стане само ако нещата са по-масштабни и това може да стане на регионално ниво. Вие споменахте и други партньори, и други възможности. Бих искала да ви кажа, че Индия проявява силен интерес да работи по въпросите на свързаността с нас. И това е една чудесна възможност. Ние със сигурност ще следваме този път. Азия като регион е друга голяма възможност, особено за някои от нашите дружества, които вече работят там. Но за да сме последователни, трябва да имаме набор от стандарти, трябва да имаме а, стандарти, които да правят бизнеса неконкурентоспособен. Ние трябва да отстояваме равнището на стандарти, които според нас благоприятстват устойчивостта на проектите. Ние разговаряме с САЩ за работа по мрежата сини точки за създаване на нужната инфраструктура. Работим и с Япония за изпълнението на споразумението. Това, което е ново в работата ни с Япония, е, че сме установили пет региона, в които искаме да работим заедно. Западните Балкани, източното съседство, Африка, Тихоокеанският регион. Искам отново да подчертая, че е много важно за нас да можем да създадем стимули за частни инвестиции, защото са необходими частни капитали, частни стопански субекти. И ние работим много с европейския бизнес. Те напълно са наясно какъв е залогът има интересна цифра от Япония. Около 69% от германския бизнес отива в Япония не за да се установи на японския пазар, а да работи заедно с японския бизнес на трети страни, да имат съвместни предприятия, насочени към трети пазари. Това е един добър модел, който трябва да се следва и в други сфери. Okay. Благодаря ви. Имате ли други коментари? Изглежда не. Госпожо посланник, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Ние ще следим работата по Европейската стратегия за свързаност с Азия. Това е първата ни размяна на мнение по темата. Колеги, следващата точка е планирана да започне в 16.45, затова предлагам да направим 10-минутна пауза, след което се надявам тук да дойдат много испаноговорящи колеги, с които да продължим. Добър ден на всички. Нека да продължим заседанието на комисията ни. Последната точка от дневния ред за днес е, е размяна на мнение с СВД относно положението в Венецуела. Искам да приветствам госпожа Вероник Лоренцо, която ръководи отдел за Южна Америка в СВД. Защо сме включили този въпрос в дневния ред? Една година след избора на господин Гайдо като председател на Националното събрание и временен президент на страната, е, събитията показва, че ситуацията допълнително ескалира. Позволете ми да подчертая в този контекст, че Европейският парламент признава и подкрепя Хуан Гуайдо като законен председател на Националното събрание и законен временен президент на Боливарска република Венесуела в съответствие с член 233 от Венецуелската конфер... конституция. Тази сутрин ние слушахме господин Бизли от Световната продоволствена програма. Той каза, че ситуацията в страната е една от най-драматичните. Госпожо Лоренцо, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни, за да ни запознаете с актуалното състояние в Венецуела. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да ви дам актуална информация. Преди няколко месеца беше последната ни среща. Политическия застой продължава. Има ограничаване на пространството за преговори. Економическите е, Економическото, политическото, социалното въздействие е огромно. Стабилността в региона е застрашена. Въпреки това ние считаме, че се намираме в критичен момент. Ще кажа няколко думи относно въздействието върху хората. Сигурно сте запознати с това, че между 10-12 милиона венецуелски граждани се нуждаят от хуманитарна помощ. Над 90% са под нивото на бедност. 6,8 са страдат от недохранване. 5000 души ежедневно напуснат страната. 5 милиона вече са напуснали страната. Това са официалните данни, може би истинските са още по-високи. Това създава проблеми, подкопаване на демокрацията, върховенството на закона. Нямаме основание да считаме, че тези потоци на напускащи хора ще спрат скоро. Хората бягат от страната поради липсата на достъп до социални услуги, храни, особено за деца и бременни жени, липса на вода, липса на закрила. Има нарушение на човешките права. Това се съобщава от госпожа Башле. Е, те са много сериозни и не могат да се игнорират. Знаете, че Венецуела е член на, на съвета по правата на човека на ООН и те трябва да прилага процедурите на този съвет. Има служба на ООН, която действа безпрепятствено в страната. Те са органа, който присъства в Венецуела и имат достъп до военните затвори. Относно политическото положение, наблюдава се влушаване през последните месеци. Запознати сте с инцидента от 5 януари и опита на режима да сложи река на Националното събрание. Има репресии срещу членове на Националното събрание. Те се засилват през последните месеци чрез използването на така наречените колективус – въпреки че председателят Гуайдо все още остава. Много от неговите съветници, членове на семейството му, или са задържани, или подложени на турмоз. Също има ограничаване на възможностите за преговори. В момента трябва да не допуснем действия, които да подкопаят възможностите за постигане на решение чрез преговори. Има сложна ситуация, за това трябва да имаме съгласувани действия на международната общност и да се възползваме от възможностите сега преди парламентарните избори, които ще се проведат тази година. Трябва да има приобщаващо споразумение относно тези избори, като се назначи национална избирателна комисия, която да е надежна и трябва да се договорят условията за работа на тази комисия. Това все още е възможно и Европейския съюз насърчава заинтересованите страни в Венецуела, както и международната общност. ЕС предприема по-силни действия за гарантирането на съгласуван подход преди изборите Енрике Иглесиас сега обикаля региона в качеството си на специален съветник, за да може да се договори дипломатически решение. През едните седмици господин Иглесиас ще посечи и Каракас. Решението може да се вземе само от венецуелската страна. Има политически съображения, които изискват международната общност да работи заедно, да може да гарантира възстановяването на демокрацията и конституционния ред. Едва ли трябва да казваме, че най-големият ни актив е единството ни в Европейския съюз. Ако тези усилия се провалят и режимът назначи избирателна комисия едностранно, ще загуби възможността да се легитимира в достатъчна степен и ще отдалечи Венецуела от намирането на решение чрез преговори. Освен това ще разедини и опозицията в предстоящите избори защото режима възнамежава да използва репресии. Има опасност също и преговорите да не се проведат добре не трябва да се допусне засягане на населението. Сега няколко думи за помощта. Европейския съюз е силно ангажиран в преодоляването на миграционната хуманитарна криза от 2018 година. Над 180 милиона евро вече са предоставени както вътре в Венецуела, така и в региона. Кризата се превърна в една от най-важните точки от дневния ред в този регион, но не получава достатъчно внимание в Европа и няма достатъчно финансиране на усилията за оказване на помощ. 1,3 милиарда долара са обещани но 0% са предоставени от това финансиране. Ситуацията в страната доведе до най-голямото преселване на хора в тази част на света след Сирия. През 2015 имаше 123 хиляди, сега са вече 4 милиона през 2019. Също има предизвикателства, свързани а, с а, действието на международни организации, въпреки че забелязваме, че с международната контактна група, че се работи по хуманитарния стълб и че има подобрение на достъпа конференцията на солидарност от октомври в Брюксел подчерта влушаването на ситуацията и също отчете това, което се прави от приемащите се страни чрез координиран отговор, чрез процеса от Кито за увеличаване на финансирането. Също в първата половина на 2020 се предвижда да се организира конференция за набиране на средства. Работи се с агенции на ООН и с държавите членки, за да се определи мястото, където ще се проведе тази донорска конференция. Благодаря ви. Благодаря. Сега остава време за размяна на мнения. Ще продължим до 6 без 15, така че разполагаме с около 30-45 минути.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 Най-напред е, от ЕНП Михаил Галър има думата. Благодаря ви много за впечатляващата е, информация, която ми дадете. Преди е, фактите, преди на това, че фактите на място са ужасяващи, милиони бягат, напускат страната, милиони е, живеят в ужасни условия, е, оставайки там. И трябва да видим как можем да подмогнем едно решение, е, което търсят тези, които участват в, в този това заседание. Мисля, че Моят въпрос е, към вас е знаете ли, че очевидно е, дамата, която господин Мадуро смята за свой е, вице-президент, госпожа Родригес, тя е спряла е, с транзитен полет до Мадрид. Е, прекарала е там е, нощта и всъщност е имала среща с съответния испански министр. И че са разтоварни от самолета 40 куфара, незнайно какво съдържащи. Мисля, че това е в нарушение на мерките, които сме предприели и се надявам единството ни да не пострада от е, такива едностранни действия от страна на Испания. Бихте ли е, казали нещо по въпроса и е, ние създадахме, имаме работна група в съвета, която е, е, ще занимава с е, въпроси на санкциите и тя ще провери мерките, които различни страни предприемат Украина или, по отношение на Украина или Венецуела се проследяват, защото има проблем. Това личи и от отзивите в медиите, е, какво трябва да направим, за да избегнем подобни случаи и да не пращаме погрешните сигнали, защото господин Мадуро е последния, който заслужава да се праща е, такива е, съмнителни сигнали, защото в останалата част от Европейския съюз, ако не се е, е нехае какво се случва, фактите се приемат е, по тяхната е, стойност, за стойност. Сега е, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-напред е, на представители на СВД за представяне на ситуацията в Венецуела и действията, които трябва да предприеме Съюза в тези сложни условия в политическо отношение, също и трудностите да се извършат хуманитарни операции. Това влияе върху региона и този регион изпитва множество недостиг, има сериозни проблеми и към това сега се добавя и това огромно преселение на венецуелци, които отиват в Колумбия, Перу и тези страни полагат огромни усилия, за да ги приемат. Аз също искам да кажа нещо в по-общ план по дебата, който водим сега, какво може да се направи относно дебата, ние е, често и много разпалено дебатираме по въпросите на Венецуела. Ситуацията е много, много сериозна. Повече от 10 е, резолюции сме приели, 14 дебата сме провели, така че е важно да се обърне внимание на този въпрос. Но като депутат е, се питам дали политическото внимание, което отгаваме на Венецуела, допринася за подобряване на ситуацията в Венецуела или се превръща в вътрешен политически инструмент и понякога няма нищо общо с този парламент, а с националната политика на определени държави. Това помага ли на Венецуела? Бих казал, че имам съмнение дали го прави. Нека да изразя съмнение. Добре е да обсъждаме въпроса, но ако това се превръща в политически инструмент на определени страни, по-вероятно е, че няма да запазим единството, за което стана дума в изказването на предходния колега. На второ място, Европейския съюз, държавите членки са поели ангажимент по отношение на това да имат обща позиция, така както е договорена в съвета и какво трябва да се прави от държавите членки. Върховният представител го каза, както и много говорители на Европейската комисия. Въпросите, свързани с общата позиция, която е договорена от всички и която трябва да се прилага от всички, трябва да е полезна за Венецуела. А тук искам да кажа две неща. Първо, за хуманитарното положение. Важно е да се организира конференцията на донорите. Европейския парламент трябва да даде видимост на хуманитарната ситуация, нарушенията в това отношение и на следно място да се даде намери политическо решение да има стратегия, признаване от всички държави членки, не на всички, но почти на всички, някои го правят по-грубо, ние го правим по-рафинирано, налагайки санкции, но те не действат за подобряване на политическото състояние. И това е, което исках да кажа до сега за действията на Европейския съюз. От Ренюи и иде нямаме заявки, така че Аня Фотика от ЕКР има думата. Тази сутрин, госпожа Фатига, вие е, настоявахте координаторите да вземат думата първо, сега то, искате точно обратното. Но всъщност е, политическите групи ще решат е, кой ще говори, така че ние се разбрахме с е, господин Дойч, че той ще говори сега. Само исках да кажа, че не сте много последователна в няма нужда да взема да, така. Благодаря, господин председател. Чуваме каква е ситуацията в страдата. Тя е отчаиваща след 20 години на чавизъм, на социализъм. Въпреки всички предупреждение нещата стават все по-зле и по-зле с помощта на Куба. Режимът сега е може би най-жестокият, който съществува на тази планета и води до напускането на огромни маси хора от страната, повече отколкото в Сирия, без страната да е в война има множество убийства, повече от 30 хиляди годишно и ситуацията е ужасяваща. И отговорните са хората от режима на Мадуро. Това е режим, който не беше изолиран достатъчна степен, не беше санкциониран, за да се изисква предприемане на действия и да сложи край на своите провокации. Сега имаме ужасяваща ситуация. В Испания има партия, която се формира и беше финансирана от Венецуела и сега тя е част от правителството. Това е проблем за сигурността на цяла Европа и най-вече за Испания. Това е истинска трагедия. Не можем да разделиме позициите на Европейския съюз. Позициите на Европейския съюз са разединение, тъй като господин Санчес отказа да приеме Гуайдо, който беше прият от всички в Европейския съюз, включително тук в Брюксел. а, а същевременно един от неговите министри тайно се срещна с вице-президента на Венецуела, която е в списъка на лицата, за, брани, за които въжат ограничения за пътуване. И има обвинения срещу нея. Една от партиите в правителството на а, Испания е много тясно свързана с бившата диктатура. Те оказват влияние върху социалистическата партия, тъй като тя има връзки също с посланика на Запатеро. Има някакви тъмни връзки, които те се опитват да, да скрият на всяка цена. Така че виждаме едно правителство в Европа, което е подложено на шантажа на диктатурата от Венецуела, което е заплаха. Благодаря. Благодаря, колега Волас. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, е, госпожо, за представенето на въпроса. Вие нарисувахте, обрисувахте една много мрачна картина на положението в Венецуела. Нещата наистина са сложни там, много и, и то от доста време. Миналата година прекарах една седмица там и е, наистина видях колко трудно се живее. Е, в, е, вие казахте, че полож... Е, решението може да дойде само от народа на Венецуела. Като също времено говорите, че международната общност трябва да помогне. Аз е, ще е, успоря това, което казвате. Не мисля, че Европейската е, общност, особено Европейския съюз, особено помогна. Беше голяма грешка това, което направихме с признаването на, на президента на страната под ласък, под натиск на, на САЩ. И макар, че той бе избран за председател на временното, временно председател на събранието, той всъщност никога не е бил избран е, за президент. Така че това е нарушение на международното право да бъде признат като председател на Венецуела, президент на Венецуела. Никога не е бил избиран е, на този пост. Може би пропуснах от вашата презентация това, но вие не спомнахте думата санкции. Може би просто съм се разсеял, но предвид проблемите в Венецуела в момента, е, най-голямо е, е, влияние, е, най- най-големия е, е, натиск и е, фактора, който осложнява положението там, е свързан с американските санкции. От януари 1999 година се правят опити да бъде сменено, изместено това правителство и американците свършиха чудесна работа, като подкопаха сегашното правителство с санкциите. Санкциите са драконовски. Те обаче се отразяват на хората, не на Мадуро. И те гонят хората от, храната, така, от страната, така че те търсят да оцелеят другаде. не, трябва ли, не смятате ли, че Европа трябва да се погрижи санкциите да бъдат отменени? не трябва ли да действате съвместно с правителството на Венецуела и да се опитате, опитаме да решим един много труден проблем? Защото това, което се прави до сега, не сработи е, редица е, прав, световно известни е, юридически кантори твърдат, че международното право в случая не е спазено в тази страна. Благодаря, господин Волес. Сега господин Совко от НП. Госпожа Совко от НП. Две до три минути максимум, моля. Благодаря, господин председател. Преди няколко години е, е, ние връчихме наградата Сахаров на венецуелската опозиция. А сега чуваме, че е, тази опозицията има проблеми в Венецуела, там има нарушение на правата на човека ежедневно вие въведахте санкции срещу правителството, но какви са мерките, които външната служба предприема, за да информира правителството, че нарушава тези санкции? Е, президент Санчес, верно, че се, е, министр Санчес се среща с е, хора, с които не би трябвало да се... Президента Санчес се среща с хора, с които не би трябвало да се среща. Вие всъщност информирате ли комисията, че това е нарушение на санкциите и какви мерки се предприемат, когато това се случва? Благодаря, господин Санчес Амор. Благодаря, господин председател. Благодаря за предоставената информация за най-новата ситуация. Липсва изход. Предстоят избори. Ще видим какъв ще бъде пътят. Надяваме се, че новата избирателна комисия ще създаде условията за избори. Има сериозна политическа криза. От този парламент се използва темата за Венецуела за чисто вътрешни цели, както стана ясно от изказването, за съжаление, на колегата Терша. Някои може да са доволни. Не бива да се допускат едностранни действия. Трябва да има единство в действията. Тук се говори до нарушаването на санкциите от страна на някои страни. Ако има някои съмнения за това колко искрено е, е дадено правителство в поетите ангажименти, националният парламент е този, който трябва да повдигне въпроса и да изисква от него, тъй като повдигането на въпроса тук поставя под въпрос доколко действително ни е грижа за ситуацията в Венецуела, след като използваме тази тема за вътрешно-политически цели и това не помага на Европейския съюз, на държавите членки и не помага и на страната, за която става дума това, което казва колегата Терш, за това, че той оказва натиск върху съвета на министрите в моята страна. И ето това е пример за такива ниски удари, които се нанасят. и се използва темата е, като възможност да се критикува правителството в е, Испания. Трябва да има единна позиция на Европейския съюз е, и не бива да се допускат едностранни действия, които допуснаха на територията на Испания Делси Родригес. Благодаря, госпожа Фотига. Благодаря, господин председател президента Мадуро и неговите предшественици, негови предшественик всъщност е, е, превърнаха страната, която можеше да бъде е, рай, с огромни природни ресурси, хубав климат и, и квалифицирана работна ръка, доведаха до този срив и предизвикаха една от най-сериозните комунитарни кризи в света. Искам да напомня на е, колегите, че когато говорим за международно право, аз е, имам сериозни е, резерви относно свободата на изборите, проведени там. Ние дадахме наградата Сахаров на, на парламентарната опозиция в Венецуела – и е, трябва да проявим солидарност към нашите колеги, които представляват е, венецуалското общество, защото е, това, че те биват е, сплашвани, е, това е ежедневие при тях. Колкото до господин Гуайдо, очевидно е, че е, е, той и неговото, е, тесния кръг около него, семейството му са обект на сплашване. Искам да е, ви помоля да вземете предвид този натиск от страна на режима на Мадуро и да се отчете какво е нивото на подкрепа за, на, при гласуването за Гуайдо в момента и е, е, какво е присъствието на външни фактори в Венецуела. Знаем, че руснаците е, бяха там и тяхното присъствие там все още е видимо. Благодаря. Сега останалите оратори, всички са от Е, Милан Мон има думата първо. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на СВД за предоставената информация за положението в Венецуела към момента, включително с хуманитарната ситуация, която е ужасна. Това се дължи на корупцията, на действията на режима на Маруно. Не трябва да търсим външни, външни обяснения за ситуацията. Аз считам, че трябва винаги да сме много предпазливи, когато говорим за нови усилия за диалог с Мадуро, включително медиация, защото само се използват от Мадуро като инструменти за печелене на време. Опите за медиация с, от Доминиканската република или Барбадос. Знаем как завършиха с повече репресии към опозицията. Не се спазват прерогативите на Националното събрание и за това трябва да сме много предпазливи. Парламентът по-рано поиска целеви санкции на лица, които са замесени в нарушаване на човешките права. В понеделник съвета на министрите говори за Венецуела, но не, нищо не беше казано от върховният представител. Това са актуални въпроси. Те са свързани с Венецуела, но те не засягат въпроса за преминаването през Испания на вице-президентката Делси Родригес. Нещо, което е забранено. Самия транзит е забранено от решение на съвета. И бих искала да разбера дали ще се направи някакво проследяване от страна на съвета и най-вече от Релекс. Защото трябва да се поиска информация от испанските власти за това нарушение на ограничителните мерки. Мандатът на Релекс е да събира цялата налична информация за спазването на санкциите, наложени на различни режими. Групата Релекс поискала ли информация от испанските власти? Разговаряно ли е с председателството на съвета? Ще бъдат ли предприяти мерки от съвета? Чухме господин Борел, който казва, че това не е въпрос за Европейската комисия, но е въпрос на съвета, е по-конкретно на тази група. В заключение, бихте ли отговорили на тези въпроси, що се отнася до тези куфари, за които каза господин Галер? Аз нямам време за да засегна темата, но искам да разбера за транзита. Дали бяха предприяти някакви мерки, поне някакви информативни действия? Господин Сансо Лекос, благодаря, господин председател. Преди няколко дни вице-президента на Венецуела подписа а, интересна декларация. Каза, а, че, а, че никой не се интересува Венецуела. Ние имаме по-различна позиция. Ние разбираме, че Венецуела трябва да продължи да бъде приоритет. Това, което ни интересува, е поемането на ангажимента с демокрацията в Венецуела. Също е интересувани и ужасяващата хуманитарна криза, която преживява страната. Относно санкциите, несъмнено най-лошата санкция, санкцията, която трябва да се наложи, е, е засяга обаче венецуелските граждани, а не режима, което е свързано с корупция, с влушаване на економическото състояние, с репресии. Аз съм убеден, както беше казано от колегите, че имаше нарушение на санкциите от страна на вице-президента на Венецуела. Тя е била прията от важен представител на испанското правителство на летището Барахас. Въпреки, че този въпрос се опитва да се представи като междупартийна конфронтация, всъщност не е вчера и това е елемент, който е актуален. Една съдийка в Мадрид поиска да бъдат представени записите от видеокамерите на летището в Барахас защото има основание да счита, че е извършено престъпление. Ние се намираме пред ситуация, която придобива със всеки изминал ден повече тежест. Предвид на това, не е допустимо Европейският съюз чрез механизмите като Релекс поне да поиска информация ние сме за това да имаме обща позиция по отношение на Венецуела, но тази обща позиция минава през признаването на Хуан Гуайдо като временен президент на страната и строгото прилагане на режима на санкции. За съжаление, трябва да кажа, че испанското правителство и по двете теми към момента не може да издържи проверката. Сега ще дам думата на някого, който вероятно много добре познава тази страна, господин. Благодаря, господин председател. След като чух това, което беше казано, съм убеден, че не е необходимо да обясняваме защо Венецуела е важна за Европейския съюз и за този парламент. Въпреки това трябва да изясне защо Гуайдо е Гуайдо на председател, е председател на Националното събрание. Това е единственото легитимно събрание. Той е избран и преизбран, въпреки че имаше опити да бъде превзет парламента от страна на Мадуро. Онези, които се притесняват от това, че налагането на санкции не е нещо, което вреди на режима на населението. Когато режима на Чавес и Мадуро дойдоха на влад, производството на петрола беше близо до 4 милиона дневно. Сега има драстичен спад. Незаконното експлуатиране на златните мини трябва също да се спомене, както и проблеми и смъртни случаи дори сред кореното население. Нека да не говорим отново за диалог. Единствената форма, която се използва от режима да печели пространство и време. Диалогзите трябва да са свързани с важни сигнали, но те няма да доведат никакъв резултат, само санкциите, много целеви и спазвани санкции, тъй като това, което наблюдаваме в момента е, че не се спазват санкциите от страна на една държава или от, от страна поне на едно правителство. Това трябва да се преразгледа. Добре обмислени санкции, строго прилагани, така господин Мадуро най-сетне ще бъде свален от власт. Колегата Мато има думата. Благодаря. Говорим за Венецуела. Аз си мисля за Канарските острови, откъдето съм. Има стотици е, хиляди хора от Канарските острови, които са в Венецуела отдавна се намираме в много сложна ситуация в Венецуела. Хората там страдат все повече. Има странен парадокс. Делси Родригес, вице-президентката на Венецуела, беше има за нея забрана да навлиза в шенгенското пространство, но тя влиза в Испания и се среща освен това с един испански министър имаше делегация от Европейския парламент. Ние нямахме никакви ограничения. Ние отидохме на летището в Венецуела, затвориха ни в една зала ни експулсираха. Това са парадоксите с тези две ситуации. И така, какво е решението? Лопес много добре го каза. Решението не е комисия, не са преговори. Това е само една клопка. Знаете много добре, че в никой случай няма да се изпълнят условията, които да направят възможни изцяло свободни избори в Венецуела, тъй като правителството на Венецуела, което е незаконно правителство, няма да го позволи. Имаме ангажимент към ангажим... Венецуела. Той е- изисква да се изясни това, което става какъв е, каква е тайната с Делси? Трябва да се спазват резолюциите. И трябва да се изясни какво точно е станало с тези 40 куфара. Европейската комисия, Европейския съюз трябва да предприеме действия, защото не се казват различни истината. Казва се от върховни представители, че комисията няма право да действа, но има правила. Както в много случаи, комисията трябва да накара държавите членки да изпълняват решенията. И това е намерението, ясното е намерение на Европейския съюз да бъдат спазвани тези резолюции. Европейския съюз трябва да поеме ангажимент към Венецуела а, и от това зависи доверието към нашия парламент. Пауло Ранжел има думата. Благодаря. Бяха поставени вече ред въпроси, които са свързани с хуманитарните аспекти. Нека да задам няколко кратки, но ясни въпроси. Правителството реши да анулира полетите на португалската въздухоплавателна компания към Каракас защото според тях те не осигуряват сигурност на пътниците, защото е имало експлозив на борта. Транспортиран от екипа на президента. Заместник президента. Той отговаря и за външната дейност. Но нашия върховен представител не осъди е, този акт, че една компания, която изпълнява всички законни изисквания, е, бива подложена на такова отношение. Европейския съюз има очи. Това е неразбираемо защо португалското правителство не настоява Европейския съюз да бъде солидарен. Последиците са много тежки. В Венецуела огромен на част от населението е Португалия вече второ поколение. И е, хората са изключително обезпокоени, защото считат, че Португалия е забъркана в конспирацията срещу Мадуро. Затова не можем да приемем това, че Европейския съюз и най-вече върховният представител не взема една ясна позиция. Заплашени са всички европейци и най-вече португалците, които съчувстват на страданията на венецинелския народ – но и испански, и испанци, и италианци, които се намират в страната, също страдат от диктатурата. И накрая председателят на съвета на председателите на парламентарни комисии, господин Таяни. Благодаря, господин председател. Ние признахме Хан, Хуан Гуайдо за временен президент. Винаги сме се произнасяли в полза на демокрацията. Дадохме наградата Сахаров на венецуелската опозиция. Но не виждаме комисията да бъде достатъчно смела, нито пък върховния представител. Настояваме да се прилагат санкции за всички, които смятат, че народа на Венецуела може, че на народа може да му бъде отнета свободата. Много ме безпокоят ред неща. Примерно положението на еврото в Венецуела. Там то може да се използва в момента вероятно се изнася венецуелско злато с помощта на турски магнати за кой знае къде. Имаше новини за този казус. Чакам още отговори. Четири месеца изминаха без върховния представител да реагира не можем да се правим, че нищо не виждаме и нищо не знаем. Върховният представител по този начин показва и липса на уважение към парламента, защото ние имаме своите споразумения и ние трябва да знаем какво се случва там с парите на този народ, кой разпродава златото на тази страна. Благодаря. Не виждам други заявки за изказвания. Чухме немалко от такива. Сега имате възможност да им отговорите. Ще трябва да приключим най-късно 18 и 5 минути, т.е. имате около 15 минути. Благодаря. Many, uh, remarks. Uh, така, е, говорихме за въпросите бяха свързани с посещението на министър Родригев в Испания, нарушаване на санкциите. Е, аз също отговоря е, повече или по-малко в духа на това, което всеки от вас каза в една зала. Е, е, е, значи, спазване на ограничителните мерки всъщност от страна на Европейския съюз попада в правомощието на държавите членки. Колкото до въпроса ви за Релекс, аз е, ще се позва на групата Релекс. Колкото забрани за пътуване, това е на базата на е, решение на, съвета, което е задължително за държавите членки, но за разлика от други ограничителни мерки, то не се съдържа в е, регламент на съвета, който пряко налага ограничителни мерки върху отделни лица. Е, така че като няма такива, е, е, такъв регламент, проследяването за на комисията няма, не възниква необходимост комисията да проследява и да санкционира нарушения. Това е. Значи имаме рестриктивни мерки, на които Родригес е обект, но прилагането на тези мерки е на база държава членка. Това отговаря на цяла група въпроси е, в този е, дух, свързани с това. Имаше въпрос е, от господин Уолъс. Аз споменах санкции всъщност, действително. Двете важни, двата важни момента че, са, че е, санкциите са е, на Европейския съюз всъщност са стрикно е, индивидуални. Имаме 25 члена, които участват в режима на санкции и те са така свързани с нарушение на правата на човека. Санкциите по никакъв начин не се отразяват е, върху населението на Венецуела. Е, тук са нашите различия с, е, с, с САЩ. Ние не гледаме на, на, на санкциите като единствен инструмент за оказване на натиск. Той е един от много инструменти. Но ако пък погледнете е, фактите и економическите проучвания, ще видите, че положението в Венецуела е, економическото положение на Венецуела е, беше е, тежко и преди е, налагане на санкциите. Е, е американските санкции е, усложниха е, е, те бяха насочени срещу е, някои е, е, венецуелски фирми, но те, е, тези е, трудности, е, е, проблемите на населението предхождат санкциите. Сега по други въпрос. Данните, които интересен е, въпрос ще бяха поставени, има е, различни е, сега е, Дорхе Гуайдо имаше около 60% подкрепа според анкетите на общественото мнение. Въпросът, че той не успя да, да е, изпълни обещания, които беше направил пред населението, това едно население, което е, е се, се грижи за оценя, оцеляването си, това доведе до един срив от 80 е, е, до 40% одобрение. Очевидно е, има спад в подкрепата към опозицията, именно защото те не можаха да изпълнят поети ангажименти. Това са фактите. Колкото в присъствието на външни е, фактори, ние знаем е, кои са те. Както споменахте, знаем, че Русия, е, външния министр Лавров неодавна посети страната. Е, те са по-ангажирани така да, да въртят бизнес в, е, е, в Венецуела е, и американските санкции срещу Росния нефт вчера допълват тази картина. Нашият подход е следния. Има много заинтересовани страни, е, много е, разнобойни, е, разнородни економически и политически интереси в Венецуела и това е част от проблема, когато подхода не е последователен. И нашите усилия са насочени към това да се насърчава международната общност, ако не да има общ подход, поне да има да е, да отправя последователно послание в смисъл, че е нужно да се договаря, да се преговаря за е, пътя е, на страната от тук нататък. И накрая, съвсем накратко, мисля, че почитаем и депутат, който зададе въпроса, се тръгна. Сега текста, който предадахме на пресата, Напечата, е, е, че това е политическа е, е, експлоатация на факта. Това е направено в, с оглед фактите това временно прекратяване не е приемливо. Много трудно е да се отговори на е, въпросното писмо, е, макар че има много слухове в, в Венецуела за е, златния резерв или за, за кръвото злато, което Гуайдо спомена по време на обиколката си в Европа. Фактите са в действителност много трудно е да се стигне до, до доказателствен материал. И е, експортните е, цифри е, за Венецуела не потвържават нищо. Нямаме е, данни, информация в такъв вакуум на информация. Много трудно е да се е, теглят изводи или да се се е, превръщат, да се вземат слуховете за е, факт, но работим е, по отговора, търсим отговора. Благодаря, господин председател. И така, е, не всички въпроси бяха, получиха отговор. Господин Мато има още въпрос. Е, а какво ще кажете за е, багажа на министър? Какво е имало в тези куфари? Нямате, нямате е, информация. Нямаме, не само, че нямаме информация, дори не знаем, че, това, че има такова нещо. Имаме още 9 минути. Ще дам господин, е, думата на господин Мато Милан Мон. И... Е, Няма да говоря за куфарите. Вие казахте, че контролът на наблюдението, ограниченията срещу Делси Родригес в е, случая трябва да са ефективни и това зависи от държавите членки. След като има грубо нарушаване на задължения на държава членка за наблюдение. Вие казвате, че европейските институции не могат да направят нищо. Благодаря. Господин Милан Мон. Ако правилно разбирам, работната група, групата Релекс, нямат компетенции. Но господин Борел в пленарна зала миналата седмица не спомена Релекса, но каза, че СВД в консултации с държавите с Европейския съюз е в контакт с държавите членки по отношение на нарушения на нарушения за да може хомогенно да се прилагат санкциите от всички държави членки. Така че господин Борел признава, че СВД има компетенции поне да наблюдава, да надзирава. Така че въпросът ми, е, вие казвате, че групата Релекс няма компетенции, както и Европейската служба за външна дейност. Но господин Борел, миналата седмица, това, което ви цитирах буквално, по някаква форма говори за наблюдение на прилагането на санкциите. Е, но той ни казва дали става дума за регламент или решение. Така че съм изненадан и продължавам това казаното от господин Мато. Тоест няма ли никакъв път, никакъв инструмент, нито пък СВД можете да направите нещо, ако не го прави комисията, след като се твърди, че не е в нейни компетенции. Пало Ранжа отново. Благодаря. Първо, извинения, защото ми се наложи да изляза, да стигна до равко. Та, и там се наложи да се извинявам, че съм била тук и така. Разбирам, че е, подчертавате, че това поведение е неприемливо, но Искам да разбера, не е ли редно да оповестим това? Не е ли редно да излезем с изявление на Европейската комисия или на върховния представител в случая, защото а, той отговаря за тези неща, а, в което да се осъди е, поведението на режима на Мадуро. Едно е така да имаш вътрешното удовлетворение, то си е добро. Но в края на краищата, то, след като става дума за публична позиция на режима на Мадуро, би следвало да има и официална позиция на Европейския съюз. Още някои? Добре, даваме ви думата съвсем, съвсем за последно. Благодаря. Ще отговоря въпросите на уважаемите депутати. Върховният представител няма правомощия да извършва разследвания за нарушения на санкциите на ЕС. Той отговаря за това да бъдат стиковани е, политиките на Европейския съюз – и в такъв смисъл може да опоменава или да повдига въпроси, които безпокоят страните членки или съвета. Това е напълно и в духа на казаното в, от върховния представител в пленарна зала. и върховният представител ще отчете вашата загриженост и евентуално ще направи изявление. С което можем да приключим по тази точка и приключваме и заседанието на нашата парламентарна комисия по външни работи. Продължаваме утре в 9 е, часа. Господин Войчиковски ще председателства. Колегите, които ще пътуват в Турция следващата седмица, моля да останат, за да започнем с подготвителната среща.